Uh, uh, Колеги, госпожи и господа, бих искал да започнем работа и предварително се извинявам на преводачите от немски язик, защото ще говоря на английски от уважение към нашите почетни гости. За мен е удоволствие и чест да ви е, представя е, господин Ангелидис, който бе председател на следствената или анкетната комисия за финансовата криза, създадена през месец май 2009 година и публикувала окончателния си доклад на 13 февруари тази година. Е, нашата комисия не бе създадена толкова рано, но в е, значителна степен работата ни се припокриваше. А ние и посетихме Вашингтон е, за срещи и с представители на комисията, и с конгресмени, и представители на администрацията. Сега господин Ангелидис вече разбрахте е приключил своята работа заедно с своите колеги и те е, вече са публикували своите констатации, а ние в Европейския парламент все още работим по проекто доклада. Утре ще обменим мисли е, и още веднъж след няколко седмици. Без да се впускам в повече подробности, просто бих искал да кажа, че господин Фил Ангелидис е изтъкнат общественик, е, лидер и от частния, и от държавния сектор. Е, занимавал се е с защитата на инвеститорите, с реформата на финансовите пазари, работил е в администрацията на щата Калифорния, е, в това число и като министър на финансите имайки предвид, че населението на Калифорния е близо 40 милиона души. Е, може да си представите каква отговорност е това. Е, продължение на 8 години от 1999 до 2007 година е, господин Ангелидис е бил министър на финансите на щата Калифорния. А след като напуска държавния сектор, господин Ангелидис създава собствена фирма в областта на недвижимите имоти. И толкова, нека веднага чуем филм. Благодаря ви. Благодаря ви е, за честа, която ми оказвате, за поканата да разговарям днес с вас за окончателния доклад на анкетната комисия за финансовата криза, в това число нашите изводи за причините за най-тежката финансова криза от голямата депресия насам. Ние наистина се срещнахме с членове на вашата комисия във Вашингтон и това е част от непрекъснатия диалог между САЩ и Европейския съюз е, и за напред за защита финансовите интереси на нашите економики. Сега ще кажа няколко встъпителни думи, след което е, ще проведем по-нататъчните разисквания, както вие сметне за добре, господин председател. Нашата комисия бе натоварена с задачата да установи какво и как се е случило, е, за да разберем как и защо по-скоро. Трябваше да е, проучим причините на финансово-економическата криза в Съединените щати и е, да установим също така причините за провала на сериозни финансови институции. Освен това, заданието ни бе да е, сезираме прокуратурата на Съединените щати с всякакви констатации за закононарушения, които бихме установили. Докладът и заключенията, които представихме на 27 януари тази година, се основават на едно изчерпателно изчерпателно, основаващо се на фактите разследване, продължило повече от години. Прегледахме милиони страници, разговаряхме с няколко стотин свидетели, е, проведохме публични слушания. Докладът ни сега е широко разпространен е, е, в търговската мрежа. Наред с доклада ни на нашата страница в интернет може да намерите е, първичната информация, е, в това число видеозаписи е, и други материали. Нека видим коя е нашата страница в интернет. Тя е нова от днес. fcic.lo.stanford.edu fkick.lo.stanford.edu. Е Комисията ни приключи работата си на 13 февруари тази година. Е, някои в финансовия сектор, е, в политическите среди са склонни да заличат от паметта на обществото събитията, свързани с кризата и да твърдят, че никой не би могъл да я предвиди. Ако обаче не се учим от историята, вероятно ще бъдем осъдени да я повтаряме. Ето защо нашия доклад хвърля светлина върху фактите и дава представа за възможността кризата да бъде избегната. Кризата не би трябвало да бъде повтарена. Глобалната финансова криза имаше сериозни последици за САЩ и навсякъде по света – и ние всички е, с нетърпение чакаме да съзрем признаците на оживлението, но не можем да пренебрегнем факта, че последиците вероятно ще засегнат цели поколения. Нашата страна все още е разклатена от вторичните трусове, така да се каже, на финансовия катаклизъм повече от 25 милиона е, граждани на Съединените щати е, са безработни, близо 11 трилиона е, спестявания са изчезнали, 4 милиона семейства вече са изгубили жилищата си като пряка последица от кризата и се очаква общия брой на загубилите жилищата си да достигне 8 до 13 милиона. Хора, които през целия си живот добросъвестно са спазвали правилата, сега се страхуват за своето непосредствено бъдеще. През последните години е, в САЩ се е, води е, сериозен дебат, спор за решението на администрацията да избави финансово някои изпаднали в затруднения фирми, за които се смята, че са твърде големи, знаете, за да се провалят. Основният въпрос обаче е такъв. Как през 2008 година бяхме представени пред следната болезнена дилема? Или е, да се изправим пред опасността от пълен колапс на финансово-економическата ни система, или пък да инжектираме трилиони в е, тази система, без при това да предотвратим всички отрицателни последици. Така, в отговор на тези въпроси стигнахме до шест основни заключения. Както следва. Първо, стигнахме до извода, че кризата е могла да бъде избегната, независимо от становищата, изразявани от мнозин. The tragedy was that they were ignored or discounted. Our report is Нашият доклад недвусмислено стига до извода, че бедствието е резултат от човешко действие и бездействие, от човешка грешка. Не е природно бедствие, не е компютърна повреда. ръководителите на финансовата система бяха пренебрегнали предупредителните сигнали, не бяха схванали възможно най-задълбочено начините за предотвратяване на риск. Взривообразно бе нараснало рисковото кредитиране в жилищния сектор – края на 90-те години на миналата година, е, на, на миналия век, извинете, е, са е, разпространявани сериозни предупреждения за неправомерна кредитна дейност. Стигало се дори до сигнали пред правоохранителните органи, т.е. пред ФБР. Имало и други предупреждения. Е, нерегулирания пазар на деривати е, се е разраснал взривообразно и въпреки това тази е, практика на всепозволеност не е възпрепятствана. Множество са е, примерите за е, неуспех на е, ръководните органи в държавния и в частния сектор. Купувани са ипотечно обезпечени книжа, които не са проучвани от гледна точка на своето кредитно качество. Уолл Стрит е създал повече от 1,3 трилиона ипотечно свързани ценни книжа. 45 хиляди от тях са били оценени с тройно А от Мудис. Сравнете, е, че, през, че в началото на 2010 година е, само 6 от американските корпорации имат такъв висок кредитен рейтинг. И както казах, случилото се не е форс-мажор, не е природно бедствие. Най-голямата трагедия би била да приемем, че никой не би могъл да предвиди кризата и никой не би могъл да я предотврати. Вторият наш извод е, че е, масираните недостатъци на финансови надзор е, са се оказали опустошителни за стабилността на нашите финансови пазари. И това до голяма степен се дължи на широко разпространената представа, че пазарът може сам да се коригира, че финансовите фирми сами могат да се дисциплинират. Алан Гринспан, бившият е, председател на Федералния резерв и други, наред с е, поредни президенти на САЩ, са изповядвали именно това пазарно верою. огромния пазар на деривати и също така сенчестата банкова система допринесоха за кризата. Имаше възможност финансовите фирми да избират сами своите регулатори. Обаче ние не приемаме мнението, че националните регулаторни органи нямаха правомощията за да защитят финансовата система. Те имаха много сериозни правомощия, но просто не ги използваха. И също така в много случаи те потърсиха нови правомощия. Бих искал да посоча четири примера – за това как по-добрата регулация би могла да предотврати кризата. Федералният резерв беше единственият орган, който имаше възможност да спира ипотечни кредити, които не отговарят на необходимите стандарти, обаче той не го направи. Комисията по ценни книжа и борси можеше да поиска повече капитал и да спре рискованите операции. Обаче тя не го направи. Федералната резервна банка на Нью-Йорк и други регулаторни органи можеха да пред прекалено високата експозиция на банките, например Citigroup, но те не го направиха. Онези, които взимаха политически решения, регулаторите не спряха секюритизацията на кредитите, свързани с ипотеки. Нашия доклад описва как просто неизбежно се отиваше към срив на финансовия пазар. Не бяхме изненадани, че е една много могъща финансова индустрия настояваше за отслабване на регулацията. Ние видяхме, че нямаше достатъчно независим надзор върху този важен економически сектор. Освен това, ние установихме, че имаше сериозни пропуски в корпоративното управление. Ние установихме, че това въжи за много важни за цялата система институции. 30 години на дерегулация и отслабеният надзор – определено допринесоха сериозно за финансовата криза. Имаше много хора, които смятаха, че фирмите сами ще се спасяват, защото те ще имат инстинкт за самосъхранение, което е в интерес на обществото. Но ние установихме, че това в много случаи не се случваше. Виждахме как най-висшето ръководство на много финансови фирми се държа безотговорно. Това включва Еджи, Бер Стърнс, Фенни Мей, Лиман Брадърс и Мерил Линч. Самата концепция на правителството, че не трябва да се намесва и желанието на фирмите да поемат все повече рискове, бяха съчетани и прекалено много също така се разчиташе на краткосрочното финансиране. Постепенно ставаха дълбинни промени във всички тези институции. Особено това въжи за инвестиционните банки. Те предимно се средоточаваха върху високорискови операции, които водеха до високи печалби. Много от тях опаковаха, преопаковаха и продаваха трилиони долари във форма на ценни книжа, свързани с ипотечни кредити. Много финансови институции станаха прекалено големи, за да могат да се управляват ефективно. И освен това, те станаха толкова големи, че просто вече не може да им се позволи да загинат. Системата на възнаграждения в условията на свирепа конкуренция – възнаграждаваше онези, които поемаха, онези, които поемаха най-големи рискове. Онези, които се средоточаваха върху големите печалби и забравяха за всички негативни последици. И в центъра на цялата тази буря бяха сделките с деривати. Сумите нарастваха главоломно. Ние установихме, че дериватите бяха изключително важен фактор за кризата. Освен това, важен фактор беше неограничаването на съотношението между земни и собствен капитал. И освен всичко друго, цялата треска за превръщане на, кредитни, на ипотечните кредити в ценни книжа също така беше изключително вредна. Освен това, ние установихме, че прекомерното вземане на средства, рискованите инвестиции и липсата на прозрачност бяха основните фактори за срива на финансовата система. Ние отделихме специално внимание на тези три фактора. В годините преди 2008 много финансови институции заемаха безконтролно средства. Те продължаваха да действат, въпреки че нямаха достатъчен капитал и ликвидност. Например, петте основни инвестиционни банки Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch и Morgan Stanley оперираха с изключително малък процент собствен капитал. Например, през 2007 година съотношението на земя към собствен капитал при тях беше 40 към. И те много лесно изчерпиха своя капиталов резерв. Освен това, те сключваха краткосрочни изделки, което означаваше, че всеки ден те трябваше да подновяват активите изчислявани в десетки милиарди долара. Инвестиционните банки далеч не бяха единствени. Също така и Мей и Фреди Мак имаха съотношение между заемен и собствен капитал 75 към 1. Много често това съотношение се скриваше чрез деривати, чрез извънбалансови активи, и отчети, а също така и чрез различни козметични операции върху финансовите отчети. Например, в Lehman Brothers и Bear Stearns реалното съотношение между земствения и собствен капитал се криеше. Сериозната задлъжнялост на финансовите институции беше влушена още повече от самия характер на активите, които се придобиваха с дълга. И дългът нарастваше главоломно, просто защото прозрачността нито се изискваше, нито се смяташе за нещо желателно. По този начин системата започна да се срива. Системата от сенчесто банкиране през последните няколко десетилетия би трябвало да служи за това да защити банките. Но към 2008 години тази мрежа на сенчестото банкиране се изчисляваше в обем на 13 трилиона долара, което надвишаваше сумата на традиционната банкова система. Така че високо рисковите активи, недостатъчния капитал и огромната задлъжнялост доведоха до катастрофа. Оказа се освен това, че ние не бяхме подготвени към кризата и непоследователните реакции доведоха до нарастване на паниката. Нашия доклад описва как финансовото министерство, Федералния резерв и Федералния резерв на Нью-Йорк, които биха могли да осъществяват ефективен надзор, реално се оказаха неподготвени. Те просто не разбираха реално какво става в финансовата система, която би трябвало да наблюдават. Липсата на надзор и на прозрачност бяха основните пречки пред, ефективно, пред ефективния надзор. Смяташе се, че може да се диверсифицира риска, че това се правеше, а всъщност реално рискът се концентрираше. И обществеността получаваш уверение, че високорисковите ипотечни кредити ще бъдат ограничени и че няма да има последици от тях. Нямаше никакъв аварин план, просто защото не се разбираше степента на риска и връзката с финансовите пазари. Комисията стигна до извода, че високопоставени длъжностни лица не успяха да разпознаят заплахата, която идва от спукването на мехура с ипотечните кредити. Така, например, когато хедж фондовете на Беар Стърнс започнаха да се сриват един по един, се смяташе, че това няма да застраши системата. Друг пример. Федералната резервна банка Нью Йорк продължаваше да търси информация за нивото на риск, създадено от Lehman Brothers – само един месец преди фирмата да фалира с 900 000 договори за деривати. Правителството реши да спаси Бер Стърнс, Стърнс обаче позволи Лиман Брадърс да фалират. Този непоследователен подход подклаждаше паниката и засили кризисните настроения. И освен това, нашия доклад показва как пропуските в морала и в подотчетността станаха широко разпространени на всички нива. Финансовата система и цялата ни економика разчитат на честния и почтен подход, отговорността и прозрачността. Ние очаквахме, че всички ще преследват печалбата, но същевременно ще произвеждат висококачествени продукти и ще се държат етично и професионално. Обаче това не се случи. Беше изгубено доверието от страна на фирмите, инвеститорите и обществеността. Има много примери на това, как бяха нарушавани поетите ангажименти – и брокерите, които работеха с ипотечните кредити, се опитваха да предложат се по-високи и по-високи цени на предоставяните кредити. Едно изследване по... посочва, че над един трилион заеми за ипотеки, в които измамата е била доказана. Такива фирми като Goldman Sachs създадоха и продадоха милиарди долари ценни книжа, свързани с ипотечни кредити. И същевременно те извършваха къси продажби на същите тези ценни книжа. Това беше разпространена практика. Не се предоставяше решаваща информация за качеството на тези ценни книжа и свързаните с тях ипотечни кредити. Когато анализирахме отговорността, ние решихме, че основната отговорност ляга на, на плещите на ръководителите в публичния сектор, онези, които са призовани да защитават нашата финансова система. Самата цел на нашия доклад беше да прегледаме фактите, за да можем да набележим една нова политическа линия. Ние посочихме, че нашия доклад не е края на проучването на кризата още те първа много неща трябва да се проучат, много проблеми трябва да се решат. В много отношения финансовата система, която виждаме днес, продължава да се променя. Има сериозна концентрация на активи и има по-малък брой финансови институции, отколкото преди. Аудиторът, главният аудитор на щата Нью Йорк казва, че нивото на възнагражденията в фирмите на Уолл Стрит постави нови рекорди през 2010 година, а печалбите на финансовия сектор към края на 2009 година нараснаха три пъти в сравнение с 2006 година. Искам да кажа също така какви са най-последните събития. По време на нашето разследване видяхме, че Уолл Стрит не проявява никаква самокритичност. И това се дължи и на факта, че американският накоплатец трябваше да спаси финансовата система – ангажиментът за финансиране се измерва в трилиони долари и има над 20 програми за финансово подпомагане от страна на правителството. Докато повече внимание се обръщаше на програмата, която струва 700 милиарда долара на дънокоплатеца, тази програма всъщност е само върха на айсберга. Най-тревожното е, че като че ли няма никаква връзка между онези, които докараха страната ни до економическата криза и онези, които трябваше да плащат за това бедствие. Има твърде малко търсене на отговорност спрямо онези, които носят вина за случилото си. За това финансови отрасъл и политическите и съюзници се опитват да намалят дейността по финформа. През последните няколко месеца ние виждаме, че все пак се предприемат законодателни мерки да се предотвратят подобни кризи. Камерата на представителите се опита да намали бюджета на Комисията по ценни книжа и борси, въпреки факта, че агенцията донася за бюджета повече средства за федералния бюджет, отколкото е бюджетът на самата комисия. През последните няколко седмици Алан Гринспан, който е един от основните отговорници за финансовото бедствие, се оплакваше от това, че прекалено бързо се извършват промени в финансовия сектор и че регулацията става повсеместна и прекалено силно. Неговата политика беше погрешна рецепта преди кризата. И сега, предвид всичките разкрити факти, е ясно, че точно водената от него политика доведе до значителни щети. Политическото и финансово влияние на финансовия сектор не трябва да се допусне да наделее над опитите да се внесе реформа. И бих искал да споделя с вас следните заключения. Първо, трябва да ускорим темпото на реформите, трябва да сме по-решителни и да гарантираме промени в регулацията. Новото законодателство, вече подписано от президент Обама, трябва да се изпълнява неокоснително. Необходимо да има политическа воля и необходимите ресурси. Конгресът на САЩ – трябва да изпълнява своите задължения, а не да спира реформите. Необходима е постоянна бдителност и постоянно адаптиране от всички нас, тъй като финансовия сектор се развива много бързо. Необходимо е да има максимално силно сътрудничество между САЩ, Европейския съюз и други страни, за да имаме една нормативна уредба, която отговаря на глобализирания характер на финансовата индустрия. Тази уредба не трябва да позволява една или няколко страни да се опитват да печелят за сметка на други страни. Освен това, трябва да гарантираме това, че финансовото ни законодателство се изпълнява абсолютно често и без никакви заобиколки. Нашата комисия не е прокуратура, но най-често получавам следните въпроси. Кога ще има съдебни дела за онези, които са допуснали грешки? Има много сериозен гняв, има сериозно желание за това да бъдат подведени виновниците под отговорност. Но ние не трябва да искаме възместие. Ние трябва да гарантираме това, че принципите на правовата държава ще бъдат приложени към всички, които са наистина отговорни за кризата, независимо от това сколко пари и власт разполагат. Всички правонарушители, включително и онези, които са нарушили не само законите на САЩ, но и законите на други страни, трябва да бъдат подведени под отговорност. И накрая, може би най-важното е, че ние трябва да се ангажираме с изграждане на една по-устойчива економика, в която финансовия сектор допринася до дългосрочен растеж чрез насочване на капитала към това да бъдат създавани нови работни места, нови фирми и благополучие за цялото общество. Най-голямата трагедия на миналото десетилетие е, че ние пропиляхме толкова много капитал, създавайки високо рискови ценни книжа, вместо да финансираме инфраструктурата, технологията, чистата енергия, за да повишаваме нашата производителност и да допринасяме за богатството на нашето общество. Парите започнаха да генерират пари, а не стойности. И това отслаби самите устои на економическия напредък. В САЩ Корпоративните печалби от финансовия сектор нараснах от 15% през 80-та година до над 30% в хилядните години. Финансовия сектор в САЩ натрупа дълг от 3 трилиона до 36 трилиона за 10 години. И ние станахме страна, в която почнаха да се ценят високо рисковите сделки, а не това, което е наистина стойностно. Финансовия сектор не е стопанин, а само слуга на економическия напредък. И накрая бих искал да кажа, че финансовата економическа криза все още не е приключила. Заедно ние ще можем да напишем финала на тази криза. И за това е много важно да взимаме правилните решения. Much, Phil, for... Благодаря на Фил за е, това подробно е, резюме на доклада, който е изготвен от неговата комисия. Е, е, комисията, която представлява той е комисия, която е, ам, прави това е една анкетна комисия. Ние не сме такава комисия. Членовете на нашата комисия са членове на Европейския парламент докато членовете на Американската комисия не всички принадлежат на Конгреса. Сега нашите колеги, членове на парламента тук, ще имат възможност да дадат своите въпроси. Започваме с консерваторите, тъй като те са най-многобройната група. След това ще дадем думата на социалистите. Като докладчик, също, вие също ще вземете думата. Искате да говорите първа? Добре. Първо докладчика, след това двама от името на консерваторите, два от, двама от името на социалистите, от либералите също. Представител на зелените може би ще дойде. От левицата също ще има представител и сега дам думата на госпожа Перванш. Мерси, благодаря. Господин Ангелидес, трябва да си сложите слушалките, понеже смятам да говоря на френски. Благодаря ви, е, че се озовахте на нашата покана. Е, връщайки ни посещението, което ние направихме в Съединените щати. Както каза нашият председател, е, двете комисии не са еднакви, не са еднакви и мандатите им, но вашите изводи на вашата комисия са от абсолютно съществено значение за нашата работа. Бих искал да посоча най-вече две неща. Първо, че много от онези, които носят тежката отговорност за кризата, днес продължават да носят отговорност този път за намирането на решения. Очевидно е, че едни и същи хора, виновни за случилото се, не биха могли да променят кой знае какво. И по това, по този ваш извод, аз е, бих искала да спомена и казаното от Жак Делор онзи ден – е, пред нас, а именно, че вероятно ще трябва да си признаем, че е необходимо да, да, да противодействаме на това е, да станем заложници на е, финансовите пазари. Вторият съществен извод, според мен, от вашата работа е, че пострадалите жертвите на кризата всъщност не са онези, които са виновните за нея. В тази връзка бих искала да ви задам два въпроса. Понеже аз много добре знам, че това надхвърля рамките на мандата ви, но имайки предвид всичко, което сте констатирали и наблюдавали, вероятно знаете какво трябва да се направи. Тук в парламента двукратно гласувахме за данъчно облагане на финансовите операции. И аз смятам, че е, наред с редицата предимства на една такава идея от чисто финансов характер, тя е, вероятно би могла да отговори и на предизвикателството, е, формулирано от вас. Да, разбира се, финансовите пазари са нещо много сложно. Е, достатъчно е да се измисли нещо, е, за да е, измислят нещо противоположно е, финансовите специалисти. Но данъчното облагане на финансовите операции не проистича от финансовите среди, не е част от финансовия сектор. Тоест, тук се търси решение, което излиза извън инструментариума е, на класически е финансовите е, специалисти. Та вие как се отнасяте към идеята и какво бихме могли да направим съвместно, за да я прокараме? Вторият ми въпрос е свързан с групата G20. Знаете, G20 скоро ще заседава под френско председателство и връщайки се на първото казано от мен, а именно, че играчите на финансовия пазар ни казват, нищо не можем да направим, понеже проблемът е глобален, та ето на, все пак G20 имат глобален обхват, значи биха могли да се справят с глобалните проблеми. И какво би било вашето послание към G20, тъй, защото американците, европейците и прочие да се възползват от поредната възможност да направят така, защото утре да не прилича на вчера. Позвете ми най-напред да кажа, че в отговор на вашите въпроси аз е, уверено ще говоря от името на председателстваната от мен комисия и предвид нашите констатации, разбира се. Първо, въпросът за така наречения регулаторен арбитраж. Е, много, много значима е тази идея, поражда сериозна загриженост и на мен ми се струва, че финансовите играчи ще продължат да търсят такъв нормативен арбитраж, т.е. ще се насочват към онези е, нормативни и регулаторни уредби, които са им най-изгодни и по този начин фактически ще задлъжняват е, с активите на една страна срещу активите на друга. Следователно, е, за да не изпадаме повече в състоянието на национални заложници на едни или други финансови интереси, нормативната уредба, финансовото регулиране трябва да се уеднакви максимално е, в световен мащаб. В началото на миналото десетилетие двукратно Европейският съюз бе поискал американските търговски дружества е, да имат единен е, регулатор. Петте големи е, инвестиционни банки бяха избрали Комисията за ценните книжа и фондовите борси, макар и с въпросната комисия да не разполага с необходимия експертен потенциал. AIG пък <coughs> бе избрала една друга комисия, която също не бе особено квалифицирана да удостоверява рисковия профил. Значи, през първото десетилетие на този век солидното регулиране, надежният надзор просто не бяха факт. По-нататък Ние много спорихме е, в Конгреса на Съединените щати във връзка с един закон, който, слава Богу, все пак мина с гласовете на демократите, за това временно, доколкото Федералната депозитно-застрахователна е, е, корпорация не разполага с наличните средства за компенсирането е, на изгубените депозити, да подложи на анализ пострадалата финансова институция и да сезира Конгреса, който е, да е изключително оправомощен да вземе решение. Днес е, се говори за посегателство, за реставрация, връщане назад и в това отношение. Но, ако ми позволите още нещо да кажа. Днес е, регулаторният арбитраж, опасявам се, е игра, която Уолл Стрит ще продължи да играе. И, и за мен е изумително. Три години след като бяха спасени от американската държава, с огромното съдействие, разбира се, на Европейската централна банка, на европейските правителства, Уолл Стрит отново активно лобира за връщане на статуквото. Между другото, когато Фани Мей и Фреди и Мак, знаете, е, големите е, е, публични ипотекарни гиганти бяха поставени под особен надзор от американското правителство, на тях им се забрани да водят каквато и да било лобистка дейност пред американски законодател. Никой от Уолл Стрит обаче не е подложен на такава забрана. Благодаря. Филипа Пиетиканен и след това госпожа Краца и двете колеги, представляващи ЕНП. Благодаря, благодаря за а, вашият а, превъзходен анализ и анализ на работата, която сте свършили. Ние се запознахме част от работата ви по време на нашето посещение в Съединените щати. Относно основните заключения, които сте направили и нещата, които ни обсъждаме тук на европейско ниво – първо, вашият пръв анализ, свързан с това, че кризата е била предотвратима. Да, ние трябва да критикуваме етичното, по-скоро не етичното поведение на действащите лица. Отговорността се пада на политиците и тези, които са взимали, взимали решенията и тяхната отговорност към техните избиратели и за това, че има пълен провал на регулаторната рамка. Когато работим от двете страни на Атлантика, имаме различни мандати, различни методи на работа, но нашите заключения се припокриват за това, че трябва да има регулаторен арбитраж и какви ще са следващите стъпки. Имахте ли, имате ли някакви официални или неофициални предложения, идеи как да се процедира за напред? Виждаме, че G20 не действа много в посока изпълнение на някакви регулаторни реформи. Сега следващия оратор Роли Крацер. Благодаря, господин председателю. Ще говоря на гръцки. И така, радвам се, че имаме честа да сте тук и да ни представите заключенията на комисията, която сте ръководил. Комисията занимаваше се с финансовата криза. Вие също имате гръцки корени и ние всъщност произхождаме от една и съща островна група. Много интересна беше информацията, която ни представихте. Също и личните предложения по отношение на бъдещите стъпки, които трябва да се предприемат. С голямо внимание проследих вашето предложение, а именно, че Европейски съюз и Съединените щати трябва да работят в тясно сътрудничество на международно ниво. Е важно два финансови економически блока, като Европейски съюз и Съединените щати, да работят заедно. Това е неминуемо. Виждаме, че и Г20 прави опити да проведа някакви реформи, но е, искам да задам един въпрос. Дали вашата комисия взела предвид взаимодействието между европейските и американските финансови пазари по отношение на кризата и последващите реакции? а, също и, и мерките за възстановяване, а, какви са те. Дали се предвижат надзорни мерки, регулаторни мерки, дали мерките трябва да са много по-строги, много по-амбициозни от тези на националните правителства. Има, има ли нужда от повече регулация и повече надзор? На второ място, ам, е, данъчните политики и данъчното облагане на финансовите пазари. Знаем, че е, финансовите пазари трябва по-добре да съфинансират е, потенциалните рискове. Как оценявате съответните предложения и смятате ли, че Европейския съюз трябва да е единствения, който ам, да въведе този данък върху финансовите операции или трябва да има такъв данък на глобално ниво? В Съединените щати умислили ли сте такава а, мярка? Благодаря. Благодаря за това, че подчертахте нашите общи корени. Нека да кажа първо, че аз се запознах подробно с реакцията на Европейския съюз, с мерките, които се предвижат тук. Нека да ви кажа това, което знам по отношение на проучванията, които съм направил регулаторите трябва да работят съвместно. Дали това е най-удачният вариант? Трябва да има повече двустранни дискусии между отделните регулаторни органи. Има много въпроси свързани с системите, също има въпроси свързани с отделните продукти, отделните институции и отново искам да кажа, че а, инвестиционните банки бяха консолидирани, имаха надзорни органи. Това е единственото добро нещо в този случай. А, и директивата, приета през 2004 година, а, не беше много удачна, като дадем пример с, а, AI, с AIG. трябва да има надзор, трябва да има надзор, който а, да упражнява контрол върху целия сектор, не само върху АИГ, а и върху кредитирането. Има агенция, която е подписала споразумение и а, е имала власт и контрол върху компанията. Те признаха, че не са знаели нищо за кредитните дефолтни слапове в АИГ, които възлизаха на 79 милиарда евро и след това а, доведоха до финансов а, срив и загуба на милиарди евро а, средства и пари а, внасени от дънакоплаците. По отношение на а, данъка върху финансовите транзакции, имам а, мое лично виждане по въпроса. Трябва да се замислим как характеризираме ние този данък, какво означава той за нас. Широката общественост ще а, се смята като а, за прилежен а, застраховател. Този прилежен застраховател ще иска да има едно коректно поведение от страна на а, застрахователните институции. И също като такъв прилежен страховател, вие сте събрали определено количество а, капитал и средства. Имаше такава агенция, която действаше като прилежен застраховател и тя събираше налози, налози от промишлеността, отделните промишлени сектори. Не мога да взема отношение по дебата, свързан с данъка върху финансовите транзакции, който се води тук. Това е един вътрешен дебат. Но борбата, която се води сега в Съединените щати, че новия бюджет, предложен от Конгреса и Пол Райан, който е републиканец и става въпрос за бюджет от 2012 на Сетне, има оценки, които могат да имат пагубно въздействие. Ще спра до тук. Или а, искам да спомена, че има още един дебат в Съединените щати, а, който е свързан с а, това в чий интерес а, ще е допълнителното данъчно облагане. Говори се и за фондовете за дялово участие и за а, капиталовите им печалби, колко получават а, самите менеджери. Аз смятам, че те по-скоро залагат на обикновените доходи, отколкото на капиталовите а, печалби. Сега давам думата Сенжо Кофарати и след това Санчес Преседо от а, социалистите. Grazie Presidente. Професор Анджелидес, лей ha usato... Благодаря ви, господин председател. Професор Анджелидис, вие бяхте много ясен. И също така много ясно формулирахте заключенията на вашата комисия. Смятам, че много от нещата, които казахте, са абсолютно актуални. И освен това видяхме, че вие сте много искрен. Вие казахте, че кризата можеше да се види, може да се види идването на кризата. А това ме потресе. Защото по този начин вие и вашата комисия признавате от името на много хора, които участват в определянето на финансовата политика в САЩ, че е имало най-малкото небрежност, която създаде мехура с спекулативните сделки, а оттам и катастрофалните последици. Това означава, че системата за надзор беше твърде слаба, ако не и изобщо несъществуваща на практика. Предполагам, че в бъдеще вие ще избегнете повтарянето на подобни ситуации. Де механизми ди сорвелянца. Важно е не само механизмите за надзор да бъдат укрепени, но също така важно е да има и по-стриктни санкции за унези лица и институции, които не изпълняват своите задължения. И наистина правим впечатление това, че в САЩ през последните години, както и в Европа, много се говори за корпоративната социална отговорност и банките са били винаги много активни, що се отнася до включването им в корпоративната социална отговорност като понятие. Но, като описвахте достоинствата на тази идея, виждаме, че има много празноти. Мисля си, че може би социалната отговорност трябва да бъде задължителна, а не нещо факултативно и тя трябва да бъде обвързана с сериозни санкции за неспазването й. Смятам, че светлината на това, което ние виждаме в Комисията по противодействие на кризата в Европейския парламент, ние виждаме, че има много дълбоки корени на това, което се случи и, за съжаление, последиците ще са дългосрочни. задам си въпроса, защо в САЩ е създадена комисия, която да разследва само финансовите аспекти. Ние видяхме, че са засегнати толкова много други хора, толкова други сфери. Може би, ако работихте с други комисии като вашата, ви бихте могли да разгледате и социалните и економически аспекти. Очудващо е за нас да видим, че правителството на САЩ приема законодателство за здравеопазването. С всичките затруднения, които предизвиква тази реформа, но същевременно не се създава орган, който да се занимава с всичките проблеми, проистичащи от кризата. Благодаря ви. И аз бих искал да ви благодаря за вашето изложение и за направените от вас заключения. Ние вече научихме много неща и от медиите, но може би за мен най-важното беше вашето първо заключение, че кризата можеше да се избегне, че можеше да се предвиди, че създава криза и че и частни и публичния сектор носят отговорност за това, особено в една условия, в която нямаше достатъчно легитимност за публичния надзор. И видяхме как много проблеми се натрупаха, докато нещата вървяха наглед добре и затова хората не се отнасяха сериозно към предупредителните сигнали. И може би е добра идея да помислим за това, че трябва да обръщаме внимание на проблемите веднага, щом те се появят. Освен това, важно беше това, което вие казахте, че нямаше ясна представа за това, което се случва в финансовата система. Има три момента, които искам да споделя с вас и да чуя вашите коментари. Първо, задлъжнялостта. Това е една важна тема. Дългът не е нещо, което е проблем само на частните фирми. Дългът се отразява в стоеността на активите, на стоките. Дългът е важен за функционирането на економиката, но разбира се, дългът трябва да бъде в определени размери. Не смятате ли, че би било полезно да се очертае по-ясно какви са пределите, какви са размерите на дълга, който може да бъде емити, емитиран? Второто, санкциите, например? Дали имаме нужда от повече санкции в финансовата система? Дали бихме могли да работим в по-тясно сътрудничество в това отношение? И третото, агенциите за кредитен рейтинг. Дали трябва да имаме ясни показатели, които да ни дават представа за поведението на инвеститорите? Да, обаче това се провали и то по много причини поради много економически интереси и поради това, че хората не могат да бъдат абсолютно безпристрастни, когато перират на пазара. Искам да науча повече за това какво мислите за агенциите за кредитен рейтинг. Много, много неща. Ще се постарая да отговоря на всичко. Първо, Бих искал да се спра на това, че кризата можеше да бъде избегната. Това е нещо, което наглед е първо, но това е нещо от основополагащо значение, защото тази криза не беше просто малко сътресение по пътя. Наистина, беше важно да се предприемат действия незабавно, политически действия. Имаше достатъчно добра представа и достатъчно информация за финансовата система. Имаше огромен обем информация, която беше достъпна за всички лица, които взимат политически решения и за всички фирми, които имат финансова отговорност към своите акционери и така че имаше информация. И за мен това беше шокиращо. Хората разполагаха с информация, но предполагам, че нямаше представа за това доколко е голям мехура с ипотечните кредити, кога той ще се спука. Обаче имаше много информация и за този мехур, и за характера на ценните книжа, обвързани с ипотечни кредити, които бяха високо рискове. Високо рискови. Но това, което ме изненадва, защо нямаше никакви действия. И сега, системите за възнаграждения предполагаха толкова много пари за транзакции, за които хората не се замисляха в дългосрочен аспект. Имаше и пирамиди, финансови пирамиди, имаше и мехури. Но хората продължаваха да сключват сделки защото те получаваха огромни пари, огромни възнаграждения за това, без да мислят за последиците. Gone, you'll be gone. И в, на Уолл Стрит често се казва, че всичко ще отмине и ти ще отминеш. И някакси не се мислеше за утрешния ден. А, освен това, представата за това как пазарите могат сами да се коригират, сами да поправят своите грешки. Това беше една представа, която беше преобладаваща и в правителството на Буш, и във всичките политически партии. През 2007, през 2008 година просто това беше една мантра. Пазарите сами коригира своите грешки. Имаше информация, обаче хората не взимаха рационални решения. На времето един професор ни каза, че когато има безтегловност, това не променя курса на ракетата. Така че идеологията на свободния пазар беше такава, че не се смяташе, че е необходимо да се намесва в работата на пазара. Освен това, смятам, че имаше едно несъответствие между таланта и ловкостта, с която работеше Уолл Стрит от една страна и капацитета на регулаторните органи. И този капацитет състои от два компонента. Политическа воля, а както вече казах, политическата идеология – беше да не се ограничава пазара. Ето, тази книга описва как надзорните и регулаторните органи не смятаха, че те имат за задача да притискат банките. Те се виждаха като едни а, приятелски настроени консултанти на банките. И аз говорих за това с Бен Бернанки и смятам, че наистина е много важно да бъдат привличани способни, талантливи хора в публичния сектор, особено като има предвид огромните възнаграждения, които плаща финансовия сектор Wall Street и това, което може да предложи публичния сектор. Но според мен основният фактор за мен беше идеологическия фактор. И тук отново ще се върна към Алан Гринспан. Той получаваш изключително много информация за рисковете, свързани с предоставянето на заеми. И всеки път той смяташе, че не трябва да се затяга регулацията. Тъкмо обратното. В едно свое интервю, което съвсем наскоро беше публикувано, той каза, че това, което ни трябва е не повече регулация, а изпълнение на законите. Така че през периода 2000-2006 година ние имахме абсолютно безкруполни действия, свързани с предоставяне на заеми. А Федералният резерв на сезира Министерство на правосъдието само за три случая и тези три случая бяха свързани с две малки незначителни банки. Така че аз мисля, че предупредителните сигнали бяха видени, обаче вярата в самокоригиращите се пазари и също така липсата на капацитет и на политическа воля попречиха да се вземат решенията. Вие говорихте за възпиращите фактори. Според мен това е изключително важно. Важно. Има две неща. Има много хора, които може би дори да не са престъпили закона, но те са държали етично и морално, но е имало и хора, които бяха престъпили и закона, но дори за тях санкциите бяха много меки. Например, Ситигруп през 2007 година представляваше на обществеността данни, че около 13 милиарда долара е, е сумата на предоставените от по течни кредити. Изведнъж през лято на 2007 година ръководството на Citigroup установи, че експозицията е много по-голяма, просто защото имаше и извънбалансови сметки. През септември 2007 се оказа, че експозицията е над 50 милиарда и през октомври City Group публикува много подробен доклад, в който се казва, че независимо от това каква информация се представяше публично, експозицията на Group спрямо високорисковите кред... ипотечни кредити е 55 милиарда долара – и каква беше санкцията за това? Главният финансов директор, който спечели 7 милиона долара, беше глобен 75 хиляди долара. Тоест, обединяването на нормативната уредба с режим на санкции е нещо изключително важно. Сега по другите въпроси. Не знам как да опиша агенцията за кредитен рейтинг, освен да кажа, че те предлагаха един продукт, който беше де-факто измама. Те получаваха пари от онези, на които след това даваха кредитен рейтинг 3А. Има някои промени в нормативната уредба на САЩ, обаче не толкова амбициозни, колкото са ни необходими. За първ път нашата агенция за кредит рейтинг са много по-пряко регулирани от Комисията по ценни книжа и борси. И едно от най-потрясаващите неща е аз вече говорих за Moody's и за Standard и Poor's – ние проведохме някои изследвания и Moody's даде рейтинг на 45 000 кредита, ипотечни кредита с рейтинг 3А. И те ги категоризираха като ниско рискови, а те бяха високо рискови. И всъщност се оказва, че емитентите плащат за рейтинг повече, отколкото инвеститорите плащат за рейтинг. Алан Франклин внесе едно а, предложение. Той е един от авторите на законопроекта Дот Франк. Той поиска да се проведе изследване, дали може да има един независим орган, който да определя коя кредитна агенция ще дава рейтинг на. Но всъщност самата си основа моделът беше покварен. Вие зададохте въпрос за нивата на дълга. Смята, че стандартите за гарантиране на ипотечните кредити бяха добри и благоразумни. Аз самия съм работил в този отрасъл и бях шокиран през 2006 година. Аз съм работил повече от половината от живота си в частния сектор и когато се върна в публичния сектор, бях потресен от това, че се дава 100% заем, а, заем, извинете, в размер на 100% от собствения капитал, а и този капитал беше фактически много силно завишен. а Той беше капитал на хартия, а не реален капитал. И накрая, може би, ще кажа нещо, ако ми позволите, господин председател. Мисля си, че трябва да следим времето. Имаме само половин час, а има 6 колеги, които искат да зададат въпроси. Само 30 секунди. Има един добър модел. САЩ е закон за реинвестиции. Той изисква банките да не дават заеми в определени общности, където се знае, че доходите са много ниски. И този закон работеше добре като модел, особено що се отнася до социално отговорните инвестиции. Председателят. Обикновено в такива случаи се дава думата на Алди като третата по големина група, но аз сега давам думата на господин Мирчел, тъй като той ще трябва да напусне по-рано. Споведайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Анджелидис. Моят въпрос към вас е доколко са свободни пазарите? Ако ми позволите, ще поясня какво имам предвид. Говорим за свободните медии и знаем, че много медии не са свободни ние, политиците, много често ставаме свръхемоционални, когато става дума за свободата на медиите. Ние знаем, че цели сегменти от медиите не са свободни. Нямаме. Нямахме да имаме парламентарна демокрация, ако економическите интереси не бяха толкова силни. Виждаме, че демокрацията има своите сериозни недостатъци на парламентарно и на економическо ниво. Например, акционерите често са обект на пренебрежение и презрение от онези, които ръководят фирмите. Как бихте ви определили тези неща? Парламентарна демокрация, свободни медии, свободен пазар. Доколко е свободен пазарът? Има хора, които контролират пазар. Аз съм за свободния пазар, но аз искам да има наистина свободен пазар, а не пазар, който се контролира и манипулира от някои хора в собствен техен интерес от една малка група хора, които могат много сериозно да манипулират пазара. Дали сте проучвали този въпрос? Доколко е свободен пазарът? Мисля си, че може спокойно да се каже, че че това е много сериозен въпрос. В нашата комисия ние също проучвахме протоколите на комисията по ценни книжа и фондови борси и ние проверявахме дали няма манипулации по намаляване на цените на определени акции. Ние установихме примери на това как финансови фирми очевидно умишлено намаляваха цените, което показва, че пазарът не е свободен, че пазарът е бил манипулиран. Ясно е, че сегашното устройство на сегашните корпорации с, управителни съвет, с акционерите и нататък, този модел не е подходящ. Аз мога да ви кажа като министр на финансите на Калифорния. Аз също така съм работил в пенсионната система на щата Калифорния, което е най-големия пенсионен фонд в САЩ. Ние имахме индексирани фондове и тогава имахме съответния дял в акционерния капитал ние, разбира се, се стремихме да участваме върху избора на директорите в финансовите дружества. Но искам да кажа, че като цяло демокрацията на акционерите е мит. А, ако искаме наистина да има демокрация на акционерите, трябва акционери да имат много повече права, отколкото сега директорите би трябвало да представляват акционерите и дългосрочната стойност на съответната фирма не се отчиташе. Така че мисля си, че може да се каже, че моделът за управление и самото устройство на тези фирми беше погрешен. Например, в Изобщо забравете за това, че управителният съвет не знаеше, но главният изпълнителният директор, главният директор по финансите, главен директор по оценка на риска не знаеха за това, че те имаха 79 милиарда дългове, които бяха високо рискове. Така че самият огромен мащаб на тези институции в съчетание с лошото управление, лошото устройство – доведе до тези резултати. По време на нашето разследване ние открихме някои примери. Например, Уорен Бафет, който е толкова активен инвеститор и който е толкова талантлив инвеститор, той има 20% дял в Moody's. А трима други акционери контролират 15,5%. Той каза, че той не е знаел нищо за бизнеса, в който е инвестирал. Тоест това показва, че наистина акционерите не участват активно в управлението на корпорацията и съответно не могат да определят какви ще са резултатите в бъдеще. Благодаря ви. Моят колега Оле Шмидт от Швеция не може да присъства, защото той има партийна конференция, така че аз ще го представлявам сега. Бих искал да спра върху три въпроса. Във вашия доклад вие говорихте за лобирането в Вашингтон. Вие прочетохте цифри и аз бях потресен. Вие казахте, че трябваше да съберете 1 милиард долара, за да се издигне кандидат за президент а Уолстрит използваше тризначни суми в милиарди. Дали има някаква възможност да се противодейства на това, да се спре? Защото това е ясно, че това е плутокрация. Това не е демокрация, е плутокрация. Тоест, че парите управляват правителството, страната. Освен това, финансовия сектор. В момента има много голям дял в економиката, както в Обединеното кралство. Въпросът ми е дали има някакви тенденции към това да се реиндустриализира американската економика, да се спре с аутсорсинга и да се възвърне производството в страната. Освен това, ние в Европа имаме проблем с публичния дълг може би вие нямате проблем, но така или иначе ситуацията не е розова. Въпросът ми е колко от публичния дълг се дължи на финансовата криза. Благодаря ви. Това, между другото, са много интересни въпроси и са интелектуално предизвикателство е, за мен. Не ме оставате да се измъквам с общи приказки. В нашия доклад а, ние посочихме, че е, финансовия отрасъл е изхарчил 2 милиарда долара за лобистка дейност на федерално равнище, т.е. Е, извън е, средствата, които харчат на щатско и местно равнище. не се включват средствата, например, заплатени на различни медийни консултанти т.е. тесния смисъл на думата лобистка дейност, 2 милиарда. А, отделни лица от финансовия отрасъл са изразходвали около 1 милиард долара за пред... дарения за предизборни кампании. Като бивш а, е, е, държавен служител трябва да кажа наистина, че равноправие всъщност няма. Е, игралното поле, така да се каже, далеч не е равно. И, и става въпрос за е, е, покупко-продажба на власт. Нещата не се свеждат единствено до дарения за предизборни кампании. Става въпрос за назначения по традиция министрите на финансите са представители на финансовата промишленост. Така че е, проблем е, щеше ми се да, да можех да кажа, че има някои готови е, рецепти, но няма. Е, и по, по няколко причини, като започнем още от практиката на Върховния съд на Съединените щати. През 1976 година, непосредствено след Уотергейт, и падането на президента Никсън бе прието мащабно законодателство за реформа на предизборната система. Върховният съд обаче отхвърли част от това законодателство и фактически в тази си, в това си решение приравни парите и свободата на словото. Тоест никой отделен човек не може да бъде ограничен в желанието си да дари е, каквато и да било сума е, за нечия предизборна кампания. Така че и кандидат, кандидатите и политическите партии е, в известен смисъл са ограничени но е, имащите пари е, физически лица не са ограничени и е, всякакви трети лица също не са ограничени в даренията си на кандидатите. Наскоро Върховният съд влуши нещата като улесни още повече различната финансова дейност на големите корпорации в предизборния процес. Така че в краткосрочен план е, парите ще значат повече, не по-малко, в политическия живот. Като се готвих за, за посещението си тук, аз е, се запознах с дейността на вашата комисия за кризата и бях впечатлен от това, че съсредоточавате внимание си наистина върху диагнозата, но и върху това как Европа би могла да бъде конкурентоспособна, какви капиталовложения са необходими и у нас, в Штатите, в това отношение се наблюдава политически дефицит. Не се отделя достатъчно внимание на, на унези отрасли, на унези направления на капиталовложения, в които бихме могли да бъдем конкурентоспособни, запазвайки е, високите доходи на нашите е, работници. Е, аз, между другото, съм председател на така наречения Apollo Alliance. Това е едно национално сдружение от най-различни сфери на дейност, насочващо вниманието си към екологосъобразното економическо развитие на Съединените щати. Ние, Съединените щати, разполагаме с а, всичко необходимо да се превърнем в а, световен лидер а, в областта на възобновяемите енергоисточници. Имаме и ресурсите, имаме и производствените а, и технологични възможности. Е, но политически дефицит в това отношение е на лице и не само в това отношение. И аз съм особено, особено загрижен. И аз бях е, впечатлен от това, че вашия доклад, доклад на вашата комисия, обръща такова внимание на тези въпроси. Въздействието сега, в другия въпрос, на световната финансова криза върху държавната затлъжнялост. Независимо от твърденията, които се чуват от дясно, очевидно финансовата криза е, има огромно въздействие върху федералния бюджет на, на щатите поради е, намаляването на приходите, намаляването на, на заетостта. Е, нека ви дам пример от моя щат, е, Калифорния, за огромното влияние на финансовата криза върху държавните разходи и задлъжнялостта на, на държавата. Калифорния дори в добри времена на времето е, Калифорния е харчила повече, отколкото е печелила. През 2006 година, когато се кандидатирах за губернатор срещу Шварценегер, един от основните въпроси пред изборната кампания бе балансирания щатски е, бюджет и аз тогава още изразявах загрижено за съдбата на нашия щат в случай на, на економически спад. Калифорния по-настоящем има 26 милиарда долара дефицит е, е, от общ бюджет от около 80 милиарда, малко над 80 милиарда днес. Штатът е, не беше готов за економическия спад. Но лъвския е, пай от днешния дефицит се дължи пряко на намалената заетост, намаленото потребление. Штатските приходи на Калифорния днес са с повече от 40 милиарда долара по-малко от прогнозите през септември 2007 година. 12% е безработицата в Калифорния, 17% още, които не търсят работа, потреблението значително е намаляло е, е, е, и не пенсиите на, на учителите. Средният учител има заплата от около 50 000 долара годишно. Пенсията на един учител в Калифорния не превишава 2500 долара на месец, така че не слушайте какво ви казва губернатора на Уисконсин, че видите ли, учителските заплати били проблем. Благодаря, господин председател. Аз ще подхвана същото, което разви господин Клинц преди малко за Калифорния. Бих искал, господин Гилидес, да ми кажете, понеже вие все пак не сте от Европейския съюз, така като външен човек, как гледате на нашето бъдеще? Казвате, че Калифорния винаги е харчила повече от това, което е печелила и че кризата в значителна степен е влушила това положение. Ако погледнем Европа, ние от юридическа, от, от гледна точка на държавното управление сме доста различни от САЩ. Все САЩ е федерация и щата Тексас, например, е в далеч по-добро състояние от Калифорния и вероятно Тексас би могъл да финансира калифорнийския дефицит, като купува калифорнийски ценни книжа. Е, и, и какво става тогава с е, лихвените равнища по е, тези, да кажем, държавни облигации? Да се поддържа ли лихвена политика, каквато се поддържа по отношение на Ирландия? Задлъжеността на Ирландия бе нараснала значително, и това преди цената на, на, на дълга е, влуши положението на страната. И има два лагера сякаш. Едни страни, които приемат ограничителни мерки, и в резултат от това страдат от понижени темпове на растеж на брутния вътрешен продукт в продължение на години, от висока безработица и втория лагер в Европа. Втората група страни в Европа, е, отбелязващи значителен растеж, висока степен на заетост и се оказва, че едните ще влушават положението си, докато другите го подобряват. Вие как бихте коментирали този вариант на развитие? Наистина ли след 10 на години бихме е, е, отчели значителна поляризация на, на благосъстоянието в Европа? Понеже от друга страна имаме една дългосрочна кохезионна политика на Европейския съюз, чиято цел е да изравнява държавите членки. Обаче очевидно има противоположни тенденции. Как гледате вие на тези неща от, от към Съединените щати? Благодаря. Благодаря. Аз трябва да си призная, не съм особено подготвен да отговоря на този въпрос, но вероятно двамата бихме могли да поговорим след срещата ни тук. Аз ще ви оставя адреса си, за да за да ми пишете, за да ви пиша наистина на този етап се опасявам, че не съм подготвен да ви дам е, някакъв солиден отговор. Що се отнася до калифорнийските облигации, пък и не само тях, е, има, знаете, практика в Съединените щати и щатските администрации да обявяват несъстоятелност и да бъдат обявявани в несъстоятелност. Така че в крайна на краищата облигационерите ще си получат парите със съответната лихва. Като разбира се, е, разходите се ранжират, е, на, на, на първо място получават парите си облигационерите с първо вземане. За сметка на, на държавните разходи в това число. Благодаря аз винаги говоря на гръцки, знаете. За мен е голямо удоволствие, господин Ангелидис, че сте, че сте тук сред нас. Е, толкова по-радостно е, че сте и от гръцки происход. То, това всъщност е, ме навежда на следния въпрос. А има и друга причина, разбира се, да задам въпроса си. Нещо, което вие казахте, ме, ме наведе на, на тази мисъл – Вие сте приключили работата на, на своята анкетна комисия и аз бях много приятно изненадан от вашите заключения. А именно, че кризата е била напълно предвидима и, и е могла да бъде избегната. Предполагам, че не са проведени кой знае колко много пазарни проучвания все още. В Европа има някои признаци на, на оживление, но пък а, а, знаем и за тези прослути балони а, в различни области, не само в недвижимите имоти, в високите технологии. И хората всяка се, се, не, не се вслушват в предупрежденията. А и в основата на всичко, мисля, бе прословутата догма, че пазарът винаги сам ще се справи. Пазарът ни е докарал до тук, пазарът ще ни изкара – но очевидно този път няма да, да стане така. Някакво друго решение ще трябва да се намери. Вие е, показахте готовност да бъдете пределно откровен с нас и в тази връзка аз бих искал да ви попитам за състава на вашата комисия. Както каза нашият председател, нашата комисия за кризата е в състав от членове на Европейския парламент. Това е ясно. Но е, по какви критерии бе е, сформирана вашата комисия? Как бяха подбрани нейните е, членове? Виши банкери ли от щатите или, или нещо подобно? И, и, и пак за банките. Някои от банките бяха спасени, други бяха оставени на, на произвола. Как бе направен този избор? Кой да бъде спасен и кой не? И то с държавни пари. И сега какво тези фактически станали държавни, тези отдържавени банки ще трябва да бъдат приватизирани отново. И имам и още купища въпроси, но нека спра до тук. Първо, Мехурът сам по себе си беше един предупредителен сигнал. Обаче много хора смятаха, че Федералният резерв е способен да контролира подобни мехури, изпукването им. Имаше една фраза голямото въздържане. Тоест, това означаваше, че се очаква финансовите марки, пазари, извинете, да бъдат по-стабилни. И когато мехурът се спука и бяха изгубени огромни суми в активи, последва доста слаба рецесия. Имам предвид спукването на мехура на .com фирмите. Но все пак ставаше дума за собствен капитал, а не за дълг. Но ако разгледаме какво се случваше тогава, много от дейностите, прилагани от финансовите институции, бяха много сходни с мехурът на Дотком компаниите и същите тези дейности се използваха и спрямо високорисковите ипотечни кредити. И избухваха скандали, когато имаше възможност определени хора, а които получаваха преференции при закупуване на акции при първото публично предлагане – аз говоря за това, че се очаква пазарът да бъде честен, прозрачен, открит. Така че през периода 2001-2003 година имаше една поредица от скандали на Уолл Стрит, които биха могли да ни предупредят за това, че се прилагат едни и същи порочни практики, но в много по-голям мащаб и то спрямо ипотечни кредити, т.е. става дума за жилища на хората. Очакваше се, че след като Енрон фалира, подобни практики няма да се използват. Мисля се, че имаше достатъчно предупредителни сигнали. Освен това, ви попитахте за състава на нашата комисия. господин Клинц, може би трябваше по-рано да посоча, нашата комисия се състои от 10 члена. В крайна сметка нашия доклад не беше прият единодушно. 6 члена са били назначени от демократичното мнозинство в Конгреса на САЩ. Четири са били назначени от републиканското мнозинство в Конгрес. Изискването беше да няма длъжностни лица на изборни длъжности и всички трябваше да имат съответните познания в банковата област, финансовите транзакции, т.е. необходимите специализирани познания за целите на това разследване. В крайна сметка демократите назначиха пет демократи, един независим – а републиканците назначиха четирима републиканци. И когато дойде момента за публикуването на доклада, той беше подкрепен от пете демократа и единия независим член. Републиканците не можаха да постигнат единна позиция. Те се разделиха вътре в своята група. Един от вариантите на доклада предлагаше цялата отговорност да бъде хвърлена върху американското правителство или по-скоро неговата политика за жилищно строителство и настаняване. Това предизвика сериозни спорове в комисията. Като цяло имаше съгласие по доклада. Основната Например, тези, които в крайна сметка не се съгласиха, се бяха съгласили с ролята на кредитните агенции, ролята на секюритизирането на ипотечните кредити, но те не искаха да бъде посочвано кой точно носи отговорност за действията. А ние смятахме, че нашата задача е не само да кажем какво се е случило, но и защо. И да посочим кой е отговорен за това, което се е случило не е достатъчно да се каже, че нормите за предоставяне на ипотечни кредити бяха прекалено ниски, прекалено либерални, поради което бяха предоставени милиони заеми, които бяха високо рискове. Те съгласиха с това, но не се съгласиха с това, че трябва да посочваме отговорните. Например, ние се съгласихме по това, че Федералният резерв знаеше за проблема, обаче реши да не действа до юли 2008 година, когато вече целият този мехур с ипотечните кредити се спука. Вие питахте защо едни институции бяха спасени, защо не. Първо, по-малките институции и има много малки банки, спестовни банки, които фалират практически всеки ден в САЩ. Що се отнася до големите, важни за цялата система банки, имаше две, на които се позволи да фалират Lehman Brothers и Washington Mutual. Това беше вторият пример, когато кредиторите не получиха парите си изцяло. Честно казано, смятам, че правителството никога не е имало един всеобхватен план. Просто се действаше на парче. Те, например, субсидираха закупуването на Bear Stearns от JP Morgan. А също така поради огромни размера на Фани Май и Фреди Мак, те също бяха спасени като публични или по-скоро квази публични институции. Разбира се, мога да ви давам дълги обяснения, но ние смятаме, че решенията бяха съчетани от няколко фактори. Аз много уважавам Бен Бернанки и той твърди, че не е имало правни основания да се предоставя заем на Lehman Brothers. Нашата комисия смята, че имало съчетание от причини. Имаше някои политически причини, защото имаше опасения от негативната реакция, ако фалират Фреди Мак, Фани Мей и Бер Стърнс. Мисля, че в крайна сметка това, което Бен Бернанки смяташе, че пазарът може сам да се приспособи към ситуацията – но ние знаем, че пазарите изпаднаха в паника. Но всъщност истината е, че просто нямаше съгласуван план, просто се работеше на парче, ден да мине, друг да дойде. И що се отнася до Леман, то може би те бяха оставени да фалират, защото трябваше да бъде спасяван много бързо компанията AG. Така че мисля си, че имаше цяла поредица от причини. Не, не смятам, че предвид неговия полста, той ще взима някакви субективни решения. Дали те поемаха рискове? Да, но ние също така посочихме в нашия доклад, че имаше много чисто политически съображения, че просто хората не искаха да подкрепят едно или друго спасяване на закъсла финансова институция. Господин Бургезио. Благодаря, господин председателю. Аз се присъединявам към благодарностите, отправени към нашия гост и за признанието, което му признанието, което беше изказано по негово име. Също приветствам и предложението двете комисии, нашата и ваша, да работят заедно. След кризата в Великобритания видяхме, че а, економическата политика економистите и хората, които се занимават с, с макро- и микроекономика, започнаха да се питат какво се случва. Те алармираха за това, че предстои един срив, една катастрофа на финансовите пазари. Професор Монсере, който е Нобелов лауреат, също предвиди ам, тази криза. Той многократно я споменава в своите научни трудове. Може би и економистите са били ам, прекалено зависими от ам, лобистските кръгове, и от а, действията предприемани от лобистите. Във вашия доклад се посочва, че е имало сенчеста банкова система, а, която е, също е прехвърлила и узурпирала регулярната банкова система. И така, моят въпрос е съвсем ясен. Вашата комисия не вижда ли някаква необходимост да се въведат нови норми, нови стандарти, които да имат а, законово правно действие? Лобистските групи, които са обвързани с финансовите спекулации, те искат този закон да не се приема. Също и твърденията на европейско ниво е, казват, че има универсални банкови принципи, които бяха спазвани много добре преди да бъдат пренебрегнати. На второ място, не смята ли, че е малко странно, че Федералния резерв е направил това супер финансиране, що се отнася до банките? И така, първо, ние говорихме с много академици в редица изслушвания и интервюта. Много от тях предупреждаваха за възможност от срив. Това се посочва на страница 17. Руагоран Раужан който посети годишната конференция на Федералния резерв. Това се е случило през 2005 и тогава той е, е представил документ, който гласи, че финансовият свят прави света по-несигурен. Той е предупредил за евентуални финансови загуби. Е, също той е посочил, че крайните дефолтни слапове могат да имат е, пагубно въздействие върху економиката. Той всичко това го припомни отново, когато а, е, беше разпитван от нашата комисия. Други го обвиняваха обаче, че се противопоставя на технологичните промени. Цитирали сме много академици в нашия доклад, които по това време са предупреждавали от надвисналата опасност. Вторият въпрос ще кажа, Законът глас Сигъл беше отменен през 99-та година по време на мандата на Алан Гринс. And, uh, I'm not sure I can make a broad sweeping... Е, не съм сигурен дали мога да ви дам много достоверна информация по този въпрос, но ще ви кажа какво се случи с Group, с тази традиционна банкова а, институция. Когато закона беше отменен, а, те станаха много активни на пазара на ценни книжа. по този начин се позволи на Сити Груп да поеме много а, повече рискове и да изложи на опасност по този начин финансовата система. През 20-те години на 20 век се предприеха действия за защита на потребителите. Да влязат в банка, която води консервативна, всъщност да станат ем, клиенти на банка, която провежда консервативна политика, какво се случи след това? Точно обратното. Ем, гражданите станаха клиенти на банки, които спекулират на пазара. Следващия въпрос, дали отговорих и на него? Третият въпрос. Може ли да го повторите? Третия въпрос гласеше как се стигна до там, че Централната банка на Америка предприе такива действия. едно от предизвикателствата, пред които сме изправени и мисля, че председателя Клин ще потвърди, че Сроковете са много кратки. Ние започнахме през 2009 година и започнахме от нулата. През, две, през, януари, две, през декември 2009 завършихме доклада, през януари 2010 го представихме. Смятам, че бръкнахме в много рани, отворихме много важни теми и това разследване трябва да продължи. Много а, повече информация вече се предоставя за това кой се е възползвал от а, липсата на регулация. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на госпожа Перванш. Euh, euh. Благодаря, господин председател. Много поучително чухме днес от господин Ангелидес. И пак връщам се на встъпителните ви думи. Онези, които ни слушат, онези, които очакват послание за промяна, все още имат сериозни поводи за загриженост. Е, опасявам се. Е, вашата комисия вече не действа, нашата ще достигне до края на мандата си това лято и, и оттам какво? Булката е, че политиката трябва да противодейства на пазара. Или във всеки случай да бъде достатъчно силна да се противопостави да, да, да е, наложи на пазара е, необходимата дисциплина, необходимите средства за добро функциониране. А е, ние и вие добре знаем, че това е трудно. Що се отнася до законодателния пакет Дот Франк, който днес е, явно е компрометиран поради волята проявявана от някои в Конгреса против този нов законодателен инструментариум. Е, у нас има подобен е, феномен. Е, с пакета Дот Франк се предвиждаше много в областта на регулирането. Ние тук се опитваме по-скоро да работим посока към надзора. И, по, и по, в тази си дейност по надзора се натъкнахме на аналогични трудности. Е, държавите е, членки уж на думи подкрепят е, общия механизъм за надзор, за да бъде той по-ефикасен, а после на практика, меко казано, подхожда доста лекомислено. Що се отнася до реалните правомощия, да не говорим за финансирането на този общоевропейски надзорен орган. Е, вие отговорихте на, на нашия колега Баргезио на, на въпроса за е, разграничаването на търговските или депозитните банки от една страна, от инвестиционните от друга. Това по традицията на закона Глас Стигъл. Аз е, ще, ще развия тази теза в своя доклад. Е, и се връщам на току-що казаното на пресконференцията. Когато тук в нашата комисия за кризата е, на първия етап на, на междения доклад бях възприела един достатъчно комплексен, холистичен подход по отношение на причините на, за кризата и финансова, и економическа, и социална, Сержо Коферати е общо взето подхвана е, този мой тон, но е, Първия анализ на кризата, който аз предложих, се натъкна на съпротивата на онези, които не съзираха социалните корени на кризата, а именно, че финансовите пазари бяха се възползвали от натиска върху доходната политика, за да пласират кредити при несъстоятелни условия. Но в същото време, когато се предлагат радикални мерки по отношение на финансовите пазари, пак не се стига до консенсус. И в основата на нещата, според мен, се, стои това, че че онези, които са в основата на кризата, не могат да намерят решение за изход от нея или за предотвратяване на подобни кризи. Вие в самото начало го казахте. На лице е един нормативен арбитраж, е, едно, едно пазаруване на, на надзорни и, и регулаторни органи и за нашата демокрация, за нашия пазар е, е необходимо да се организира някаква съпротива. Да се върнем към корените на демокрацията и да заложим там противовес на, на тези попълзновения на финансовите магнати. Аз се възползвам от, от възможността да ви благодаря е, за това, че се озовахте на нашата покана. Господин председателят нашият, разбира се, специално ще ви поздрави, но, но аз бих искал да кажа, че вашето посещение съвпада с е, много важен момент от нашия график е, тук в парламента. В други ден е, е крайния срок за внасяне на изменения и допълнения е, към окончателния наш доклад. И а, мисля, това, което ни казахте днес след обед, ще бъде от полза на колегите. Слава Богу, не да пренаписват из основи доклада под формата на изменение и допълнение, но във всеки случай да го обогатят в духа на, на вашите мъдри думи. Фил, понеже вие все още сте със слушалките, ще се възползвам от възможността да говоря на, на родния си немски език. Перванш, е, много красноречиво вече ви благодари. Наистина и аз не мога да не се присъединя към нейните думи. А вие устояхте на обещанието си да дойдете и да е, говорите пред нас дух на пределна откровенност. И аз не мога да, да се оплача, е, така да се каже, от онова, което чух от вас. Вие бяхте наистина много откровен относно начина по който сте стигнали до, до своите изводи в доклада. Откровено отговорихте на нашите въпроси. На една и съща дължина на вълната сме, бих казал, по, по много въпроси. Не само за причините, но както каза и Перванш, е, и за, и за социалния елемент, който има своята роля, за сериозните диспропорции в управлението на обществото. Но и ние сме убедени и вие добре знаете, че далеч е, не, не сме на прага на изхода от кризата поради което не бива да скръсваме ръце и да, и да помислим какво можем да направим и то колкото се може по-скоро. И за да, за да има сериозен ефект от всичките наши усилия, би трябвало да си подадем ръка. Не всички в Г20 вероятно ще ни последват, но поне ЕС и САЩ би трябвало да вървят рамо до рамо. Е в тези усилия. И този е прословут нормативен арбитраж определено трябва да бъде премахнат. Поне в това отношение, надявам се, ще можем да е, работим съвместно. Е, благодаря ви и до нови срещи бих искал да си пожелаем в Европа. Благодаря. Нека и аз кажа, че за мен бе огромна чест да бъда тук в Европейския парламент. Много съм благодарен за възможността, която ми се представи и да е, поговорим за нашата работа с надеждата, онова, което съм казал, да ви бъде от полза. И общо да се надяваме, че докато сме живи, няма да ни се наложи за втори път е, да съставяме такива анкетни е, комисии за разследване на причините за други подобни бедствия е, в нашата економика. Що се отнася до извършената от нас работа, до работа, която вършите вие, е, заключенията и изводите на страна, ние е, сложихме на масата богата фактология. И фактите заживяват свой живот те са вдъхновение за онези, които идат след нас. Мога да ви кажа, че е, за два месеца от публикуването на нашия доклад никой не е оспорил и е един от фактите, които ние изнесохме. Това само по себе си обнадеждава. Yes. Do you have a pen? Yeah.